So good afternoon everybody. Colleagues, please take your seat. Добър ден на всички. Колеги, моля заемете местата си. Трябва да започнем, тъй като днес имаме немалко точки в дневния ред. Започваме с приемането на дневния ред. Точка 5 за новите храни и точка 6 за ГМО ще бъде разменена последователността на тези две точки. Така се споразумяхме с докладчиците. Виждам, че няма възражения срещу това. Втора точка – съобщение на председателя. За мен удоволствие да приветствам с добре дошли група членове на Комисията по околна среда на германския Бундестаг. Те са сред нас по покана на Матиас Гроте. Сред нас ли са нашите гости вече или все още не? Все още не. Ще ги приветствам с добре дошли още веднъж по-нататък. Secondly, eh, on Tuesday, 4 November на 1 ноември 2014 от 17 до 19.30 часа. СТО ще организира проява на тема Изменения в климата. Резултати от петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по измененията в климата. Председателят на този комитет ще излезе с изявление на тази проява броени дни след приемането на петия доклад за оценка. Тази проява е особено важна за онези, които членуват в делегацията на Европейския съюз за връзки с КОП-20. Страните участвали в конференцията в Лима. Всички други, разбира се, също са добре дошли да участват в тази проява. ще имате възможност да внесете и изменения по доклада на господин Никълсън за новите храни в рамките на услугата EST. Това е една услуга, основаваща се на поверителност. Можете да внасяте всякакви видове изменения, в това число и езикови. За превода днес е осигурен превод с 21 езика. Няма превод с естонски и малтийски. Както обикновено, документите за заседанието могат да бъдат разгледани онлайн. Те са качени на страницата на ИКАМИТИ. Заседанието ще може да бъде проследено и на живо по интернет. Изглежда вече мога да приветствам Добре дошла група посетители. Това са членове на Комисията по околна среда на Германския Бундестаг. Добре дошли. Надявам се, че ще ви бъде приятно да присъствате на нашето заседание. Още веднъж добре дошли. Uh, last thing from these announcements. Uh, Последно съобщение. Резултатите от заседанието на координаторите на 25 септември и по-точно техните препоръки. Препоръките им са били предоставени в електронен вариант. Ако няма възражения срещу тях, ще се считат за приети. Не виждам възражения. С това препоръките на координаторите се приемат. Точка четвърта от дневния ред. Става дума за една доста важна според мен тема. Както може би си спомнят някои от вас, Става дума за прилагането на регламент 528 от 2012 година относно биоцидите. В този регламент в член 5 се съдържа разпоредба, предвиждаща задължение за комисията до 13 декември 2013 година да приеме делегиран акт, в който се определят научните критерии за постановяването на свойства на ендокринни дисруптори, Срокът вече е изтекал. Комисията все още не е приела обаче тези делегирани актове, тъй като въпросът се обсъжда много оживено не само тук, но и между комисията и държавите членки. Комисар, координаторите взеха решение на днешното ни заседание да бъде поканен представител на комисията, който да разясни причините за това забавене и да отговори на въпроси на наши членове. Давам думата на ръководителя на отдел химикали и биоциди към ресорната генерална дирекция на Европейската комисия за да ни разясни защо този толкова важен въпрос все още не е решен. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми посетители от Бундестага. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за предоставената ни възможност да разясним поредицата от събития, които доведоха до решението на комисията да извърши оценка на въздействието на разработването на научни критерии и тяхното прилагане. Решихме да изготвим оценка на въздействието вместо да спазим срока, така както е предвиден в регламента за биоцидите. Основните събития, които доведоха до това наше решение, бяхме свидетели на тези събития през лятото. През месеците юни, юли, август и септември на 2013 година. Бяхме на път да постигнем целта си при разработването на научни критерии за постановяването на рискови свойства. Що се отнася до прилагането на критериите и тяхното оценяване – През месеците, за които говоря, бяхме свидетели на две събития. Първо, на комисията бе съобщено, че въздействието на критериите, които разработваме, критерии за предоставянето на пазара на химически вещества, ще окажат значително економическо въздействие, както и значително въздействие върху отношенията ни с нашите търговски партньори. Представители на съответните промишлени отрасли също заявиха, че от тези наши критерии ще проистекат значителни последици. През същите тези месеци започнаха и разисквания сред научните среди. Доказателство за тази дискусия са уводни статии, публикувани в редица научни и периодични издания. Става дума за около 18-19 такива издания в които се твърди, че извършваната от комисията работа не се основава на резултати от научни анализи. Въз основа на тези две послания, които бяха отправени към нас от редица стопански субекти, както и от редица представители на научните среди, решихме, че е необходимо да преосмислим подхода си Подходът ни до момента се основаваше първо на разработването на научните критерии и след това на оценка на тяхното въздействие в рамките на отделните законодателни актове. Докато течеше този процес на преосмисляне, стана ясно и какви ще са заключенията по седмата рамкова програма за околната среда, която бе тогава обект на преговори между съвета и парламента. През този период бе постигнато споразумение за седмата рамкова програма. В нея Европейският съюз се насърчава да разработи хармонизирани научни критерии за постановяването на свойства на ендокринни дизруптори. Към този момент в комисията стигнахме до извода, че като се има предвид значителното въздействие върху някои промишлени отрасли и върху промишлеността като цяло, като се имат предвид и оживените дискусии в научните среди, като се има предвид също така и ясното политическо послание от страна на съвета и парламента, в полза на ясни научни критерии, би било добре да разработим подход за изготвянето на хармонизирани научни критерии, както и за тяхната едновременна оценка в рамките на всички законодателни актове. Това бе причината, поради която сменихме подхода си решихме да разработим научни критерии и да извършим оценка на тяхното въздействие в рамките на всички законодателни актове едновременно, а не в рамките на отделни законодателни актове. Във връзка с това изготвихме и публикувахме и документ, в който ясно е изложена стратегията ни, ясно са изложени и вариантите, които смятаме да подложим на оценка. Надявам се, че тези мои встъпителни думи в достатъчна степен ви разясниха защо не спазихме първоначално предвидения срок. Но разбира се, с удоволствие ще отговоря и на вашите въпроси. Благодаря и сега имате време за въпроси. Виждам, че колегата Барт Стас има желание да се изкаже. Благодаря. Искам да благодаря на, представителите на, на представителя на комисията за разясненията. Това е досие, с което ние се занимаваме от доста дълго време. Знаем, че тези вещества могат да имат много сериозни ефекти върху хроничните заболявания, диабета, рака, възпроизводствената система. Ето защо Европейския съюз разработи общностна стратегия още от 89-та година, но все още не сме предприели конкретни стъпки. В хода на дебатите, които проведахме върху пестицидите, в предишния мандат – в този, в този доклад и аз участвах, макар и нямах централна роля. Парламентът каза пределно ясно, че има нужда да използваме критерия cut-off. Това са критериите, които индустрията никак не харесва. В рамките на това законодателно предложение на госпожа Брайер, парламентът разработи много ясни критерии в на етапа на преговорите с съвета имаше един първоначален етап от 8 месеца, за да има комисията възможност да разработи ясни критерии и след това минаха 4 години. След това постъпихме по същия начин по време на следващият мандат. Госпожа Клас, която беше докладчик, отново се обърна с искане към комисията да разработи критерии. Тоест, това не е искане, което се отправя сега и което тръгва от нищо. Ние поискахме конкретни мерки. Комисията, и това стана ясно в отговора на комисията, започна да разработва критериите през 2010 година. Е, ние следихме този процес е, много внимателно и през март 2013 година приехме документ за ендокринните аспекти. Искахме обаче научно, обосно, научно обоснование за разработване на тези критерии. И поискахме да има оценка на въздействието тогава, когато като основа за разработване на критериите. През юни 2013 година е, генерална дирекция ЕНВИ разработи, проведе е, междуинституционална консултация. Целта беше да се приключи в рамките на 4 години. Какво стана след това? Намеси се бизнесът, беше е, разработен един филм, наречен Endocrination и какво се случи в момента, в което се водиха междуинституционалните споразумения през юли 2013 година. Фирмата Байер изпрати мейл на заместник генералния секретар, отговарящ за досието и происка незабавна оценка на въздействието за предложените критериите. Какво се случи? 56 души изпратиха писмо, в което казват всичко това, което казвате, по никакъв начин не съответства на научната литература. Няколко седмици по-късно, през юли, Катрин Дейл, генерален секретар на Европейската комисия, подписа провеждането, подписа документ за провеждане на оценката на въздействие. Впоследствие учените казват онова, което казаха техните колеги – а именно, че има дезинформация. Имало е дезинформация през 2013 година. След като излезе този филм, се проведе среща и двете групи специалисти се събраха и се оказва, че групата че те не изразиха ясно мнение. Искам да попитам комисията дали това, което предприе Байер и е, становището на мнението определя, определи позицията на комисията. Възраженията, които бяха формулирани от специалистите, безпочвени ли са? И в крайна сметка е, се оказваме в, в е, сегашната ситуация. Обществените консултации за критериите. Разработена е седмата програма за действие. Ясно е, че и двата документа се позовават на хоризонтални мерки, в които се разглеждат разходите, но също така и предимствата на представените варианти на 27 септември 2014 година Европейската комисия проведе е, обществената консултация за ендокринните интерференти, но това не беше хоризонтална е, консултация, тъй като се е, внимание, тъй като акцентът беше върху биоцидите. Те са включени в законодателството за водата, за козметичните средства и така нататък. Конкретните консултации беше, бяха само върху социално-економическите последици. Аз смятам, че онова, което се получи, противоречи на пътната карта и на седмата програма за действие. Какво и питам комисията, как ще пред, какво ще предприемете така че предимствата на различните варианти да бъдат взети предвид. И накрая, кога ще представите акт за делегация в тази област, защото смятам, че вече не разполагаме с време. Сега думата има колегата Матиас Грот. Благодаря. Барт Стас каза вече beschäftigt. Благодаря. Барт Стас каза вече не малко от това, което исках да кажа и аз. Когато работихме по регламента за пестицидите, вече ясно заявихме, че искаме да се вземе решение, да се излезе с предложение за делегирани актове. Срокът бе 13 декември 2013 година. Когато се водеха преговорите за директивата за биоцидите, отново излязохме със същото изискване. Мисля, че вземането на решение бе отложено, тъй като бе оказан силен натиск от страна на мощно лоби. Обръщам се към представителя на комисията, може би ще оборите това мое твърдение, но нашето впечатление поне е такова. Поставили сме своето изискване в не един доклад по различни законодателни актове. До момента обаче комисията не е предприела нищо. Трябва да помислим доколко следва да толерираме подобно поведение от нейна страна, доколко парламентът следва да подкрепя комисията в тези нейни действия може да оборите казаното от мен до тук, но лично аз наистина съм ужасен, че вече толкова дълго време чакаме. Grazie. E adesso il collega Gerbrandi. Yes, thank you, Mr. Chairman. I'm, I'm not going... Сега давам думата на колегата Гербранди. Аз няма да повтарям това, което говори е, Барт Стас. Но имам един въпрос и една бележка. И ще започна с бележката. Всички сме наясно, че предложенията бяха напълно готови, можеха да излязат от комисията, разработени бяха от Генерална дирекция околна среда и всъщност по политическо решение а, се предотврати оповестяването на тези а, предложения. И тъй като става дума за политическо решение и сега председателят на комисията Юнкер преди известно време отново постави акцент на факта, че комисията е политическо ки органи, нейните членове са политици, малко ми е странно сега, когато дискутираме с представители на комисията, да го правим на това ниво. Ние следва да дискутираме с комисарите, с съответния комисар, защото става дума за политическо решение, което забави процеса. Не е виновна генерална дирекция околна среда, дори не е виновен и съответния комисар, а по-скоро председателя на комисията. Затова трябва да разговаряме с Барозо, а вероятно и с Жан Клод Юнкер след известно време това е предложение за бъдещата ни работа в края на краищата. След като те са политици, ние трябва да провеждаме дебата на политическо ниво. А въпросът ми е следният. Говориме за научни критерии. И официалният представител на комисията спомена, че е, учени са поставили под съмнение научната основа на подадените предложения. Когато се правеше анализа, не чухме чак толкова силни подобни аргументи. Но въпросът ми е, когато се обсъждат а, научни критерии, а, економически аспект в този момент не следва да е толкова важен, защото става дума за научни факти. И е, за това не е ли, е, защо ще може ние да отлагаме един, една оценка на чисто научни факти. Нали? В края на краищата ние искаме да изясним въпроса от научна гледна точка. Много по-късно започват да се обсъждат економически съображения. Ако може представителят на комисията на това да отговори. Председателят. Благодаря. Колегата Алкен. Благодаря. Напълно съм съгласна с изказалите се. Мислиш сега, че трябва да проведем ясен политически дебат, защото се вземат решения против това, по което ние сме се споразумяли тук. пренебрегват се неща, които ние сме решили има а, много данни. В Дания се проведе едно много известно изследване от края на миналата година, началото на тази година. Никой не поставя под съмнение резултатите от тези изследвания. Има огромно въздействие дори върху неродени деца, въздействие върху плодовитостта. Трябва нещо да се направи. И трябва да подкрепим Швеция, която всъщност заведе дело срещу комисията в съда, защото комисията нарушава законодателството. Всъщност тя не си изпълнява това, което поела като ангажимент пред нас. Абсолютно възмутително е, че е, представители на индустрията могат да провеждат е, лобизъм и да разпространяват тезите си, без изобщо да ги интересува какво се случва с нашите деца. Нещо трябва да се направи и то сега. И мисля, че нашата комисия трябва да подкрепи мерките на Швеция и да настоява нещо да се случи, за да не може да бъдем блокирани отново и отново и отново. Грация. Благодаря. Не виждам да има други колеги, които желаят да се изкажат и затова давам думата на комисията за отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря за многото, за големия брой въпроси. Ще положа усилия да доразвия онова, което беше заложено във въпросите. Най-лесното за мен е да започна с двата така наречени решаващи въпроси. Мога определено да потвърдя, че множеството документи, които, представих, които представи бизнеса преди 2013 година, беше един от факторите, които потикнаха комисията да направи проучване на въздействието във връзка с критериите и тяхното отражение в законодателството. Искам да подчертая, че един от имейлите, които беше изпратен, е само един от документите, изпратен на комисията, но очевидно той ни потикна да решим, че е необходимо да анализираме по същество онова, което твърди бизнесът. По-нататък възниква, възникна и друг решаващ въпрос, а именно 56-те учени или експерти а, или представители на научни а, списания и мога да потвърдя, че благодарение на срещата с научния съветник на председателя, стигнахме до заключението, че въпросите, повдигнати от е, уважаваните учени, са въпроси, е, за които се знае, че няма научна сигурност и са въпроси, които нямат особено отношение към самите критерии. В е, наша защита на комисията трябва да кажа, че тези изтъкнати учени, представляващи престижни списания в а, а, статиите си не, а, не включиха препратка към, конкретната, към конкретния документ на комисията. Следователно, ни трудно ни беше трудно да разберем от какво са недоволни е, учените, докато е, не събрахме двете групи. Но самият факт, че толкова много редактори на международни научни списания са подписали редакционна статия с сурова критика на научната дейност, извършена от комисията, статия, която е подписана и от много други международни учени, накара комисията да вземе решението, че е необходимо да се направи оценка по същество на твърденията, както казах. Благодарение на дейността на госпожа Анна Гловър, е, срещата между двете групи учени и заключенията, до които стигнаха, можем да кажем вече, че въпросите, е, които са предмет на, научна, на отсъствие на научна сигурност, са въпроси, по които работим след приемането на стратегията от 1999 година. Сега оценката на въздействието, пътната карта и наскоро публикуваната обществена консултация. В пътната карта виждаме, че ние имаме намерението да направим оценка и на предимствата, и на цената. Ние искаме да оценим въздействието на хоризонталните критерии във всички законодателни актове, по-конкретно шесте акта, в които се говори за ендокринни дизруптори, що се отнася до въпросите в обществената консултация, проведахме дебат за това дали да водим широка обществена дискусия с съсредоточаваща се върху редица по-общи въпроси или да се съсредоточим върху няколко по-конкретни въпроси. Взехме решение за втория вариант. Това не означава, че в оценката на въздействието няма да обърнем внимание на ползите. Възнамеряваме да възложим договор за оценка на ползите, това не означава, че няма да направим оценка и на хоризонталния характер на критериите. След това беше зададен въпроса, беше зададен един въпрос, който ми дава възможност да бъда по-нюансиран в отговора си. Има две групи твърдения за значително въздействие и, значителна, и значително отсъствие на научна сигурност. Като държавни служители ние е, решихме, че трябва да оценим по същество тези твърдения. Научните твърдения междувременно са решени. Въпросът за значителното въздействие върху бизнеса е, нещо, е въпрос, е, на който ще бъде даден отговор от оценката на въздействието, която смятаме да проведем. Сега защо правим оценка на въздействието по научните критерии? Тук ще се позова на пътната карта. Там ще видите, че имаме няколко варианта, имащи отношение към научните критерии. Двата варианта свързани с научните критерии, са включването и или изключването на категории. Това беше темата на доклад по собствена инициатива на парламента. Вие държите на категориите. Ние ще видим дали те ще бъдат включени. И по-нататък възниква въпросът за силата. Е, Европейската агенция за безопасност на храните в Италия казва ясно, че включването на силата на въздействието е въпрос на избор и ние правим оценка дали е, силата и въздействието трябва да се включат в избора на политика. Както виждате, от пътната карта има варианти свързани с научните критерии, Същото въжи и за ползите и за цената. Това са елементите, на които смятаме да обърнем внимание. Смятам, че на някои от другите твърдения не би тря... на, на, на някои от другите коментари не би трябвало да се спирам. Ако има други въпроси. Председателят, благодаря. Следователно можем да преминем към следващата точка. Преди това искам да поздравя представителите от Тревизо, които са ни дошли на гости и да, слуш, да чуят работата на комисията. Сега, следващата точка. Направихме разместване в дневния ред ще говорим за възможността държавите членки да ограничат или забранят отглеждането на ГМО на тяхна територия. Както отбелязахте всички вие, това е предложение, което е представено много отдавна. Комисията представи през юли 2010 година и парламента през 2011 година прие на първо четене своята позиция. Съветът през юли 2012 година постигна политическо споразумение, което беше представено по време на първата есенна сесия в Страсбург. Следователно можем да започнем нашата дискусия за мандат за водене на преговори. Веднага давам думата на Фредерик Рис, нашия докладчик, която ще направи изложение. Благодаря. Тук съм, господин председател. Е, малко се размести дневния ред, както се видя, но ще говоря 6-7 минути, не повече. От дълги години бива блокирано това досие. Нашата комисия трябва все пак да отдели време да изчисти нещата ще има и триалог в скоро време. А защо са блокирани? Ние обсъждахме при първо размяна на становище без документи, обсъждахме основните проблеми за управлението. Този въпрос за въвеждане на ГМО на европейска територия не е никак лесен. Тук се засягат и необходимостта да се отпуснат по-солидни юридически права на страните членки, е, специално за тези, които искат да наложат забрана за подобни продукти на своя територия. Председателят на комисията Жан-Клод Юнкер е, е потвърдил е, и при изслушванията си, и при изказванията си нееднократно решението си да се проведе една генерална реформа за издаването на разрешителни за ГМО. Вие сигурно си помните, че имаше обсъждания за решения, ние стигнахме до сходни заключения и в края на крещата една по-голяма гъвкавост, която ще бъде предоставена на страните членки, които желаят да поставят своите действия на добра юридическа база, именно по тази причина ние работиме сега по текста, защото е, целта е целта на парламента е така много единодушно изразена с вота 548 вота за, това е повече от очевидно. И показва се също така, че ние сме по-скоро амбициозни, отколкото да се ограничаваме. И волята на съвета също върви в посока на решенията и желанията на парламента. 33 изменения са подадени като начало, няма да говоря подробности, ще очертая само най-важните 3 или 4. И е, там позицията на съвета трябва да бъде е, подобрена. Стигам сега до е, всеизвестната фаза, първа фаза, възможността да се излезе от е, съответния режим. Е, за какво става дума? По време на отпускането на разрешение, страните членка, страната членка, която иска това, трябва задължително да мине тази фаза едно, повтарям задължително, да подаде е, една заявка за да получи съответното разрешение. И едва тогава тази страна членка може да премине към втора фаза, т.е. да приеме национа... забрана на национално ниво, свързана с съответните европейски политики, економическа, селстостопанска и така нататък. Така че е, нашата работа основно се съсредоточи върху втория етап – и аз лично съм, имам своите съмнения, доколко ефикасен ще е предложения механизъм и не съм сама в тези съмнения. Дадени са ми много любезно разяснения от комисията, но ние всички знаем и комисията също го знае, една подобна процедура, която се предлага, никога не е била пробвана. Казват, че същото се прави с биоцидите, но това въобще не е едно и също. Така че ние трябва да имаме много солидно правно основание. А също така страните членки трябва да могат, все още говоря за първа фаза, трябва да могат да обосноват молбата си и тази обосновка трябва да се базира на вече цитираните критерии. Тъй като ние искаме да има и юридическа сигурност, и прозрачност за съответната страна, е добре да се отложи, да се отдаде един по-дълъг срок. Има доста изменения към текста в този смисъл. Аз нямам твърдо мнение по въпроса. Ще е, говоря с колегата, който има опит в това отношение, за да обобщим всички предложения по въпроса за срока Второ, много сме говорили по тази тема за това, че всички данни а, сочат, че а, втората фаза а, трябва да започне едва след като задължително сте минали през етап 1 или фаза 1. И а, ние преди преимуществено обсъждахме да, етап 2, фаза 2 на базата на директива с цел да искаме по-голяма възможност за гъс, гъвкавост за страните членки. Това е изменение 24 в а, текста, където се иска отпадане на условията. И се предлага един втори вариант, не втори шанс, но втори вариант за страните членки да решат дали да ги използват подобни организми или не. И за да ви напомня, предложението е директно вдъхновено от предложението, дадено през 2012 година от датското председателство. И ако мога да се възползвам от възможността да задам въпрос на комисията. Вие нееднократно казвате колко важно е да се разри... на... разшири набор от инструменти, които са на разположение на страните членки. И в изменение 24 аз искам именно в такъв смисъл да откликна на предложението ви от 2010 година в този смисъл. Трето. Сега вече става дума за втора фаза или втори етап – Оставаме с впечатление, когато четем предложения текст е, от съвета, е, всичко, което е важно за нас, отива в е, малко настрани. Искаме разрешение, няма, иска се разрешение, няма никакво обяснение там и след това се вкарва още една процедура в параграф 5, където да има компенсации за страните членки, особено при появата на нови обективни обстоятелства. Ние търсиме правна общност, но, е, сигурност, но не знам как се получава това с този текст. А извинение 26 има за цел именно да въведе една по-сигурна, е, по-солидна, по-последователна политика предходния парламент е, всъщност ми даде зелена очена улица. Голе, голе, по-голямата част от измененията бяха приети с е, голямо единодушие. Е, Представила съм и списъка в изменения 24, списъка с критериите. За мен това е ключов момент от това досие. И в края на кръщата подхода всъщност е, следва от всички предложения на Корин Лепаш от 2008. И имам голямо желание екологичните критерии да бъдат взаимно допълващи се и да търсят е, промяна на законовото направното основание. Това се съдържа в едно изменение. Искаме на първо четене е, комисията да оттегли всички пречки за дейността на ЕФСА, например. И още нещо, което според мен е важно. Държавите членки трябва да имат правото да управляват те сами рисковете си. Не може да има страни, които правят оценки, а други, които управляват рисковете. А що се отнася до сигурността и до равнопоставеността, Имам готови няколко изменения, включително и за съвместното съществуване на генно модифицирани и немодифицирани е, храни и култури. В 29-то изменение предлагам отново да се разпреме принципа за мърсителят, плаща и съответно да има финансови обезпечения – Предвижда се и други принципи. В изменение 33 се търси е, вкарване в текста на принципите за прозрачност. Е, това е, доста дълго говорих. Считам, че е много важно сега да дадем думата на колегите. В края на крещата най-важното за нас днес е, е разбира се, събираме се за това да стигнем, да сближим мненията си. И доколкото а, наближаваме и първия триалог, а, трябва да търсиме минимални разлики и не единодушие, което да се поставя на възможно най-солидна основа. Благодаря. Колега Костингер. Госпожа Кьостингер, благодаря господин председател, благодаря и на госпожа Рис за препоръката. По време на последното обсъждане тук в Комисията по околна среда стана ясно колко важна е темата и че трябва бързо да се предприемат действия. В момента Разполагаме с доклада на госпожа Арис. Радвам се, че в него тя предлага да се даде възможност на държавите членки да предприемат необходимите действия за налагането на забрана или ограничаването на отглеждането на ГМО на тяхна територия или на границата им с съседни държави. А що се отнася до задължението за предоставяне на информация, напълно съм съгласна с докладчицата във връзка с насоките за оценка на въздействието върху околната среда. Тук госпожа Рис предлага да се използват насоките от 2010 година, като им се придаде задължителен характер. Мисля, че в тази област наистина трябва да бъдат предприяти предвидени по-строги разпоредби. На малко по-различно мнение съм във връзка с оценката на риска. Що се отнася до общия риск за околната среда и за човешкото здраве, не съм съгласна с предложената формулировка. Нека припомня, че говорим за директива, която дава на държавите членки възможност самостоятелно да вземат решение за налагането на забрана върху ГМО. Целта ни е не да променяме подхода към оценката на риска, така както се извършва от научните среди. Мисля, че трябва да има промени в този подход, за това говори и Жан-Клод Юнкер, но не мисля, че текста, по който работим сега, е подходящата възможност за такова предложение. Няколко думи и за двете фази, които са и в основата на текста на госпожа Рис. Отправната точка е предложението на съвета от 2012 година. Като цяло приветствам всички мерки, които предоставят на държавите членки по-широко право на осмотрение. Въпросът ми към госпожа Арис е какви са шансовете според нея, като се има предвид, че се провалихме през 2012 година, да постигнем успех сега. А що се отнася до списъка с основанията, мисля, че трябва да бъдат изготвени по-точни формулировки за изключенията. Мисля, че нашето предложение ще усъвършенства позицията на съвета. Не бива обаче да се предвиждат прекалено ограничителни формулировки. Това ще намали правото на осмотрение на държавите членки. Мисля, че те трябва да имат марш на маневри, така че в зависимост от индивидуалното си положение да могат да излязат със своя обосновка за забраната върху ГМО. Имам въпрос за правното основание. Мисля, че правното основание трябва в по-голяма степен да отчита, съгласно член 214, екологичния аспект. Вече ни бе дадено обяснение за това, защо е било променено правното основание, т.е. защо е взето предвид правно основание, уреждащо вътрешния пазар, защо според госпожа Рис е по-добре да се избере правно основание, уреждащо екологичния аспект. Мисля, че е крайно време да се постигне правна сигурност в областта на отглеждането на ГМО, така онези държави членки, които не желаят да ги отглеждат на своя територия, ще бъдат избавени от несигурното положение, в което се намират в момента. Господин партньор, благодаря. Искам да поздравя нашата колега Фредерик Рис за нейния доклад. Той е много балансиран, много цялостен и отразява позицията, изразена от парламента на първо четене. Този документ отразява приоритетите, които сме формулирани в нашата група на социалистите Продължаваме списъка с мотивите за забрана, необходимостта от задължителни мерки, за да се, забрани, за да се предотврати заразата на традиционни култури с ГМО, прозрачност на процедурите на забрана. Сред новите изменения, предложени от Фредерик Риск, аз предла... подкрепям от тези, които дават възможност държавите членки да се противопоставят на ГМЕ в рамките на 10 години. Това са изменения 10, 25 и 26. Аз мисля, че те осигуряват и по-голяма гъвкавост на държавите членки и засилват правната сигурност на предложението. Ние разглеждаме 10 и 22 изменение с положителна нагласа за забрана на култури ГМО от първи етап и не само на втори етап. Имам един въпрос към нашия докладчик. Държавите членки, членки ще могат ли да оправдаят забраната си на първа фаза, след като не са получили пълната информация от страна на вносителите? за да се засили позицията на Европейския парламент, аз ще внеса изменения. Последните въпроси. Първо етикетиране, да се, етикета без ГМО. Фермерите трябва да могат да използват подобни обозначения за своите стоки. Второ, изменение в връзка с добавяне, с удължаване на списъка с основания за забрана. Аз бих искал да добавя мотиви, свързани с общественото мнение, например резултатите от референдум, трето изменение научни изследвания в областта на биотехнологиите, за да се определи вредата от ГМО. Вносителите да могат да, от, да уточнят дали забраната става за всички държави членки или за определени държави членки. Някои държави членки, като Франция, винаги ще отговорят отрицателно. Петото изменение ще напомни принципа за предпочитане предпазливостта трябва да се съобразяваме с този принцип. Това е, господин председател, колеги, госпожо докладчик, това са моите наблюдения като докладчик в Сянка. Благодаря. Думата има колегата Гирлинг. Благодаря. Бях малко разочарована от измененията на госпожа Рис по много причини, не на последно място, защото като се придържа твърде силно към позицията на парламента, която не е особено последователна. Тя се придържа твърде стрикно към тази позиция и всъщност нася отново много от измененията. Резултатът е много дълго и сложно предложение в резултат на, ако добавим е, етикетирането, ще стане още по-сложно. Основният въпрос е дали ще позволим на държавите членки да взимат решения въз основа на околната среда, опазване на здравето и друго. Аз мисля, че ако увеличим броя на основанията, принципът няма да може да се защити пред съвета. Първите изменения по промяната на правното основание е представено отново. Ясно е, че позицията на съвета е да се остави като правно основание единния пазар. Голяма част от законодателството, което обсъждаме, което очевидно е от особена полза за околната среда, използва за основа единния пазар. Няма никакъв проблем да се цитира единния пазар. И защо възнамерява госпожа Рис да продължи с позицията на парламента за промяна на правното основание? това осложнява нещата и по никакъв начин не е от полза за предложението. Целта на предложението не е да се защити човешкото здраве или околната среда. Тези въпроси са решавани на ниво Европейски съюз в процеса за издаване на разрешение и в ЕФСА. Целта на това предложение не е да решава въпрос, свързан с общественото здраве и околната среда. Ако парламента държи на него, предложението няма да бъде прието. Някои препоръки допускат забрана върху основания като зараза, вредители. Те вече съществуват в законодателство на Европейския съюз и не могат да се привеждат като основание за национална забрана. Защото по този начин няма да се отнесем сериозно към процеса на издаване на разрешителни от страна на Агенцията за безопасност на храните. След, след всичко казано, аз лично смятам, че първото четене е неуместен опит от страна на парламента и не го прие. Е, има добавени много нови неща, има много вратички и правната сигурност изчезва. Аз мисля, че има други области, на които трябва да обърне внимание. Мисля, че трябва да положим усилия така, че, така, че да се стимулират научните изследвания. Много хора смятат, че има огромен натиск за налагане на ГМО на Европа. Аз не съм съвсем, съвсем не съм сигурна. Мисля, че повечето биотехнологични фирми са се отказали от Европа и единственото, което искат е да продължат научните си изследвания. И би било много жалко, ако това бъде, ако тези научни изследвания бъдат възпрепятствани. Аз мисля, че ние трябва да защитаваме правото на фирмите и на гражданското общество да извършват научни изследвания. Освен това, за присъствието в семината, това е въпрос, който не е решен. Също така решението на фермерите и потребителите, като се зачитат принципите на вътрешния пазар и международните задължения на Съюза. Но връщам се на основния си, на основния си довод. Ако много държите да, да дадете на държавите членки право да забранят отглеждането на ГМО култури на територията си, предложението не трябва да бъде осложнено. Ако използвате това предложение като претекст за решаване на други въпроси, смятам, че резултатът ще бъде провал. Благодаря. Думата има колегата Бойлан. Благодаря на госпожа Рис за е, много от измененията и за промяната на правно основание от единен пазар към околна среда и здраве. Аз мисля, че сега има много по-широко основание за отхвърляне на ГМО. Този законодателен акт има за цел да даде възможност на държавите членки да решават и изборът вътрешен пазар като основание е странно. Приветствам факта, че докладчикът подчертава съвместното съществуване. Много е важно, ако, ако искаме това законодателство да даде възможно държавите членки да взимат решение, да има допълнителни, реш, допълнителна възможност съседните страни, които са взели друго решение, да могат да го направят. Мерките за съвместно съществуване вредят на това. Докладчикът е разширила списъкът с основания за ограничаване на отглеждането, биологично разнообразие, социално-економическо въздействие, тъй като сегашните основания са рестриктивни и не дават на държавите членки достатъчна свобода. Онова, което ме притеснява е процедурата по разрешение. Знам, че госпожа Ри се опитала да преодолее това с изменение 22 и 24, като имаме предвид, че фаза 1 създава прецедент, според който държавата членка е на, е, равнопоставена с биотехнологична фирма, мисля, че този параграф трябва да бъде заличен не може да суверенна държава да иска разрешение за забрана от страна на фирма, иначе подкрепям доклада. Думата има колегата Стас. Eh, Благодаря, господин председател. Колеги, трябва да кажа, че аз лично съм доста удовлетворен от взаимодействието ни с докладчицата и докладчиците в Сянка. Удовлетворен съм и от сътрудничеството ни с комисията и италианското председателство. Винаги, когато се обсъжда този въпрос, предварително трябва да се припомни, че господин Юнкер по време на предизборната си кампания пое важни ангажименти във връзка с ГМО. Той пое важни ангажименти спрямо парламента, както и в рамките на мандата, който предостави на кандидата за комисар за съответния ресор. Господин Юнкер пое ангажимент в рамките на 6 месеца да подеме необходимата инициатива. Още преди тристранните разговори трябва да знаем обаче в каква посока ще поемат законодателните предложения. Ако комисията в момента планира нови законодателни предложения, то трябва поне да знаем какво цели с тях. Радвам се, че докладчицата е внесла някои изменения, за които се обявихме още в рамките на процедурата по първо четене, когато работихме с нейната предшественичка госпожа Люпаш. Особено ме радва и изменението за правното основание, Разговаряхме с съвета, с неговата правна служба, както и с правната служба на комисията по този въпрос. Аз обаче не съм удовлетворен от становището на правните служби. По-скоро съм склонен да приема становището на докладчицата. Що се отнася до правното основание, ще се позова и на заключенията на съвета от 4 декември 2012 година, в които се заявява, че при оценката на риска трябва да се вземе предвид не само еквивалентността по същество. Радвам се също така, че са внесени редица изменения, в които се изисква повече прозрачност при оповестяването на постигнатите договорености. Важно е в тази област да се постигне, според мен, пълна прозрачност. Има проблем във връзка с предложението на съвета за въвеждането на две фази. В рамките на първата фаза производителят на ГМО всъщност разполага с право на възражение. Той може пряко да въздейства върху вземането на решение. Нещо, което не е приемливо за нас, зелените. Ще се опитаме да противодействаме на предложението за въвеждане на две фази. Би ни се искало да се прилага само втората фаза. Критериите трябва да са абсолютно ясни и необорими от правна гледна точка. Така държавите членки ще могат да са напълно независими. Няма да може да им се оказва въздействие от страна на производителите на ГМО. Съгласно настоящото предложение, те имат възможност за такова въздействие. Много важно е според нас изменение 24, в което се предлага неизчерпателен списък с основанията за налагане на забрана върху отглеждането на ГМО. Докладчицата е възприела принципа, с който се споразумяхме и с госпожа Люпаш. Около този принцип се обедини тогава широко мнозинство, включително и в съвета. По време на първото четене в парламента се сформира много широко мнозинство, което е и много важен политически сигнал. Не би ли трябвало всички, които бяха първоначално против фаза 1, да могат да внесат общо изменение? Благодаря. С това приключваме разискванията. Госпожа Еви. И ние бихме искали да подчертаем, че член 192 като единствено правно основание е проблематично. Всъщност предвидена е възможност да се използват социално-економически основания. Това не може да се обоснове само с екологични съображения. Така че ние смятаме, че правното основание трябва да бъде малко по-широко. Независимо от казаното докладчика, ние благодарим за извършната работа. Според нас възможността е, една фирма да откаже искане на държава членка е неприемливо. Мисля, че това не може да бъде прието. Тоест, отказ, това означава отказ от суверенитет. Що се отнася до изменение 27, предложението в точка 5b за независим анализ за цена и ползи не съответства на целта за улесняване на процеса на взимане на решения на държавите членки за отглеждане на култури ГМО. И накрая искаме да подчертаем, че въвеждането на задължителния характер за съвместното съществуване може да отслаби е, изискванията във връзка с, с е, заразяването на традиционни култури. Всяка държава членка може сама да взима решение за това дали да се разреши, да разреши отглеждането на ГМО култури или не. Благодаря. Благодаря. Сега започваме с изказванията на другите колеги. Давам на всеки по 3 минути. Пилара Юзо има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, и на докладчиците в сянка. Много е сложен въпроса и много вълнува обществото. И за това искам да обсъдя някои въпроси в по-голяма подробност. Няма да говоря за правното основание. ГМО всъщност са опит да се подобри е, продължителността на съществуване на растенията. Тези опити е, се провеждат вече 4 десетилетия посредством селекция и други методи. И за да се оцели, оцени риска на ГМО, трябва да се прилагат същите критерии, като в други области, а именно здраве, е, и е, възможност за добро съществуване също така и на животните. Аз лично не съм съгласна с някои от е, измененията на докладчика, защото те застрашават е, научните обосновки и е, начина на научни оценки, който се използва в Европейския съюз. Не може да очакваме научните доклади да се подчиняват на нашите задължения и желания, извинете. И ако някоя страна иска да въведе определена ГМО култура на своя територия, а, те трябва да имат свободата да направят това, без да търсят някакви оправдания от гледна точка на екология или на здравеопазване и то несъществуващи такива. А що се отнася до последователността и съчетаемостта на тази мярка с други, това е тема не за тази директива. Проведените изследвания все още за отделните култури все още не са завършени, така че трябва да изчакаме. Въпросът е много деликатен, много важен и е, следва да отчитаме всички научни мнения, без да ги е, пригаждаме към нашите желания. Давам думата на следващият оратор. Most értettem meg az elnevezés változását. Господин Балц, ние вървим към второ четене, но сега разбирам, че се дават друго наименование на тази процедура. Не е процедура по съвместно вземане на решение, обикновена законодателна процедура не виждам, защо трябва да се съгласяваме с това, дори само що се отнася до правното основание. Комисията по правни въпроси излезе с много ясна позиция и казва, че правно основание е член 191. Това е важен въпрос и Безспорно има значение дали се използва основанието за единния пазар, за да се разреши отглеждането на ГМО култури навсякъде и тогава вече е дадена страна членка да излезе от е, подобен режим или да се използва основанието за биоразнообразието като правно основание. Има някои е, изменения, които могат да се направят в това отношение и са направени, няма да ги изреждам в края на краищата правното основание трябва да отчита нуждите на околната среда. И ако в фаза едно, всички страни трябва да минат през фаза едно, защо се казва, че в някои изменения, само в определени случаи комисията може да е, решава по определени заявки. Тоест, комисията ще бъде в ролята на филтър. Аз лично не съм съгласна с това. Не разбирам защо трябва да има ограничения. Считам, че докладчика е, е извършила отлична работа, трябва да й отдадем дължимото. Мисля, че ще можем да постигнем и съответни компромиси. Аз съм от, е, евро, от партия на евроскептици в е, Унгария. Ние имаме сериозна практика по отношение на ГМО в нашата страна и сега се опитваме да дадем максимална степен на гъвкавост на страните членки, но ако дадена страна членка иска да забрани или да откаже тази, отглеждането на подобни продукти, трябва да има възможност тя да каже не. Според мен всичко това е, е част от прерогативите на националната държава. И за това считам, че е, в един подобен режим, е, независимо от всички подобрения, които можем да е, въведем, ще има просто само две решения, да или не. Следващия оратор. Valóban ebben a nagyon komplikált kérdésben nagyon egyszerűen csak, szabad csak ö, fogalmazni. És azt hiszem... Благодаря. Мисля, че трябва съвсем ясно да се произнесем Става дума за търсене на решение на ниво Европейски съюз. А решенията на този въпрос на национално ниво просто не са допустими. Смятам, че това е изключително важно. Благодаря, между другото, на докладчика ни, че ни доведе до тук. И във всички следващи етапи не бива да поставяме под съмнение резултатите, които постигнахме до сега, защото ако се опитаме да поставиме ограничения, ще се стигне до доста неочакван и вероятно неблагоприятен изход. Решенията са много сложни. Ако дадена държава иска да не приема ГМО на територията си, тя трябва да има гаранции, че може да направи това. А що се отнася за, до трансграничното замърсяване, не бива да пренебрегваме е, въздействието на подобни решения. Те могат да намалят това замър... трансгранично замър... замърсяване. В този случай трябва да се прилага и принципа замърсителят плаща. Все още сме много далеч от този момент. ЕПСА в е, извършването на анализа на риска трябва да може да анализира всички аспекти. Именно в това отношение трябва да направим някои изменения. И искам да подчертая и още нещо. Всички граждани на Европейския съюз имат право да са наясно какво консумират. Мисля, че можем да постигнем компромиси, но от правния ни принцип е правото на човека и, и правата, които трябва да бъдат спазвани. Не бива никога да забравяме този основен принцип. Председателят, благодаря. Ich glaube, eins muss ganz klar sein, wenn wir über nationale Anbauverbote diskutieren. Господин Хойслинг, когато говорим за забрани за отглеждането от страна на държавите членки, то ще трябва да вземем предвид и новата процедура по издаване на разрешения, така както бе предложено от господин Юнкер. След 6 месеца ще излезе съответното законодателно предложение и мисля, че трябва да го обсъждаме едновременно с въпроса за забраната. Критериите на Европейския орган за безопасност на храните не са ясни за всички. Затова трябва да разглеждаме и процедурата по издаване на разрешения. Мисля, че е на по-късен етап, когато държавите членки започнат да налагат забрани, ще се постигат споразумения с производителите. Мисля, че това трябва да бъде За Затова според мен е важно в рамките на процедурата по издаване на разрешения да не губим от поглед европейското законодателство. Трябва допълнително да го подсилим. Не може в Европа да действат две паралелни нормативни уредби. Трябва да се предвидят задължителни правила за съвместното съществуване. Необходимо е също така да се постигне прозрачност – така че да се знае на кои терени се отглеждат ГМО и да има достъп до тези терени. Не е възможно да действа една нормативна уредба за държавите в определена държава членка, която да е с по-низко качество от тази в друга. За това не бива да даваме на държавите членки пълно право на осмотрение. Някои въпроси трябва да бъдат уредени на европейско равнище и то по линията на ясни правила. Трябва също така да има промени и в процедурата по издаване на разрешение. Няма да спрем да припомняме на господин Юнкер, че той ни обеща такива промени. Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Ще припомня, че в Харватия няма възможност за пускането на пазара на живи ГМО. Харватия действа забрана за ГМО. Но факт е, че нито вятърът, нито пчелите знаят, че има такава забрана. Затова предложението трябва да включва и разпоредби за превентивни мерки. То трябва да се основава на принципа на предпазливост. Това означава, че държавите членки трябва да спазват Орхуската конвенция. Доста съм загрижена във връзка с това предложение, тъй като съгласно него, след като съответният европейски орган е направил оценка на риска, вече няма да има нужда да се доказва, че от конкретния продукт проистича опасност. Това доказателство ще трябва да бъде вменено на държавите членки, така че да се наложи и забрана върху отглеждането на ГМО на определени територии. Държавите членки разполагат с различни възможности за защита. В предложението не се предвижда единен режим за предпазни мерки. Това предложение е нововъведение в областта на опазването на околната среда в Европейския съюз. Надявам се, че в бъдеще няма да се правят изменения в други законодателни актове, тъй като Европейският съюз на практика разполага с възможност за това. Благодаря на всички, които бяха за промяната на правното основание. Благодаря и на всички онези, които заявиха, че не бива суверенни държави да се поставят на едно ниво с търговски дружества. Thank you. I'm going to continue to chairing our today. Поемам аз председателството. Господин Мазурони се следващият. Благодаря. Дългосрочният ефект на ГМО върху човешкото здраве все още не е проучен. Ето защо нашата позиция трябва да бъде основана на предпазливост. Не трябва да бързаме, трябва да сме познати, запознати с всички възможни обстоятелства и да опазваме здравето, тъй като ефекта на ГМО е необратим. Ако следваме внимателно, здравните изисквания, ще изградим добри механизми за защита и ще подготвим неизчерпателен списък с критерии. Транспонирането на тази директива в националното законодателство е много ясно. Ако искаме да има правна сигурност, трябва да се направи и така, че да се спазва 24 месечния срок за транспониране. Държавите членки имат нужда от подготовка, за да транспонират директивата. Сегашните 6 месеца не са достатъчни. Друг важен аспект в предложението е свързан с сроковете. Ние не знаем на какво основание е определен срокът от две години – за срок от две години е, даден район да бъде премахнат от район, в който са засети култури ГМО. Имам някои съмнения за срока от 75 дни, кой, за да може комисията да анализира искане на държава членка. Този дълъг срок може да създаде определени вратички и онова, което е законно на ниво Европейски съюз, може да се окаже незаконно в държавата членка. Ето защо смятам, че е важно държавите членки да могат да прилагат незабавно мерки. За Литва, както и други държави членки, е много важно да има неизчерпателен списък от критерии, тъй като държавите членки, които управляват риска, да могат да забраняват изцяло ГМО. Всяка държава членка трябва да разполага с определена свобода и правото да взима решение за ГМО на своя територия. Благодаря, благодаря и на докладчик Рис. Принципът на субсидиарност би трябвало да, е, да обослови свободата на държавите членки сами да решават това. Не мива обаче да забравяме производителите и, и гражданите. Докладчикът обръща внимание на граничните територии. Фактът, че се държи сметка за преходни периоди е, за ГМО култури, ако има обаче задължение в задължение за търсене на альтернатива трябва да се идентифицира отговорната страна. По-нататък, комисията трябва да може да признава решенията на ЕФСА. Всъщност, това, което се представя, твърде категорично комисията е изпълнителен орган, вярно, но в този случай е, нормативните решения трябва да могат да се взимат от комисията. Ето защо нормативният характер на препоръките и насоките за околната среда трябва, ще се подобрят следоват. Очаквам вашите коментари Следващият коментар е от мен самия. И ще говоря на унгарски. Благодаря за този доклад. Аз смятам, че предложенията за изменение усъвършенстват оригиналния текст бих искал да привлека вашето внимание върху следния въпрос. С радост видях, че се повдига въпроса за трансграничното замърсяване. Задължителните мерки е, от страна на държавите членки, предложенията за изменения е, са важни, защото държавите членки не могат да имат свобода за действие само само тогава, когато им се даде възможност да взимат решения за защита от трансгранично замърсяване. Ако възложим на държавите членки задължението да предприемат мерки за защита, ще има ще бъдат приети мерки за разстояния и така нататък. Страните понякога една страна граничи с друга, в които мерките и политиката е съвсем различна. За да направим така, че това изменение да се приеме, трябва да има минимални критерии на ниво Европейски съюз. Там са очертани минималните критерии за защита, така че държавите членки, които забраняват е, ГМО, да спазват е, тази забрана и да не възникне правна несигурност, което би довело до разпокъсаност. Аз ще отправя изменения в този смисъл. Господин Джардини е следващият оратор. Госпожа Джардини. Благодаря. Ще бъда бърза, тъй като много от нещата вече бяха казани. Благодаря на докладчика за извършената работа, за основните подготвителни работи. И имам някои тревоги, които вече бяха изразени от колегите. Е, в моята страна Италия ще има обществен добат. Там общественото мнение е против ГМО и възниква проблема за съвместно между традиционните и ГМО култури и опасността от зараза трябва да се решава в един регион в северна Италия и, и имаше зараза, от, която е донесена или от вятъра, или от насекоми. Беше установено, че това е трансгранично замърсяване. Очевидно има нужда от ясни правила, защото в противен случай може да има зараза, която ще доведе след 10 години до изчезване на традиционните посеви и по-нататък всички продукти ще трябва да бъдат обозначени като продукти ГМО. мерките за съвместно съществуване трябва да бъдат ефективни, трябва да се обърне внимание на трансграничното замърсяване. Аз мисля, че в интерес на правната сигурност трябва да има е, по-подробен е, списък е, с е, мотивите. И имам съмнение за е, включване на взаимоотношенията между фирмите и държавата. Аз ще внеса изменение и искам да ви благодаря за извършната работа. Председателят благодаря. Сега думата има Европейската комисия от Генерална дирекция Санко. Благодаря, господин председател. Все пак искам да подчертая три момента. Първо, до, така, изказването на бъдещия председател на комисия господин Юнкер. Той изпрати писмо, в което иска в 6-месечен е, срок да се преразгледа решението за разрешаване на ГМО. Както за е, ГМО култури, така и за съдържанието на ГМО продукти в храна за хората и животните. Тоест, е, бъдещият ни комисар е, ще спази това изискване и след 6 месеца ще представи на парламента и на съвета съответни предложения те естествено ще бъдат подложени на обсъждане. И е, за нас, е, представителите на бившата и на бъдещата комисия, е ясно, че е, консенсуса е в посока да има възможност е, страна членка да е, разрешава или да не разрешава присъствието на ГМО. Това следва философията, която ние предлагахме още от 2010 година. Ангажимент в същията посока пое господин Жан-Клод Юнкер. Дали е, трябва да се използва член 114 или 192? Е, този дебат продължава все още от е, ние имаме съответната юридическа база и основание от основната директива и дали члена ще е 114, 114, а не 192, защото 114 запазва не само околната среда, но и здравето на растенията, животните и хората. Докато член 192 има един много конкретен насоченост към околната среда. Именно по тази причина считаме, че е много по-удачно да, така да се каже, да изберем като правно основание, юридическото основание на това предложение. то се съдържа само от едно, едно изменение в край на крещата. После, много спорваната фаза или етап първи. Комисията не беше направила такова предложение, това бе въведено като предложение от съвета. Ние сме на мнение, че това подобрява прехода от първия етап към втория, от първа към втора фаза. Дава се и повече правомощия, право, повече свобода на страните членки. И реално се остават по-малко права на а, биотехнологичните компании. Много повече свобода на национално ниво, на държавно ниво, която държавата може без да се обосновава и оправдава пред обществото, може да реши да не се отглеждат ГМО на нейна територия. И сега в момента фирмите искат разрешения и за, за 28-те страни членки, но ако запазим правото на страните членки, да откажат, те могат просто да поискат да не се разреши подобна култура на тяхна територия. Така че предложението съдържа гаранции за страните членки, правни гаранции за възможността да откажат отглеждането на е, дадена култура на своя територия, което в момента не е така. Не, ние сме наясно, че става дума за решения, които от юридическа гледна точка са много така деликатни, крехки, да не кажа, дори е, ограничителни. Така че ние спрямо първото предложение на комисията правим а, изменения, които го подобряват и а, е, считаме, че Първият етап трябва да бъде свързан с втория, т.е. всяка страна трябва задължително да минава през първия. Това са трите основни момента, които исках да коментирам пред вас. А що се отнася до съображенията, дали да излезем с по-голям списък, седем са за сега мотивите. В Възприемаме и вашите предложения в това отношение, предложенията ви от първо четене. А дали ще трябва да ги дообясняваме, доизясняваме, доразработваме, според нас, колкото по е, подробно са разписани те, толкова по-ограничителни се оказват. А страните членки трябва да имат възможност, възможно най-широка възможност, ако ще дали ще преминават към фаза 2, да дадат своите основания за това, защо въвеждат подобна забрана. Това е, господин председател, това са моите коментари върху основните моменти от дискусията тук. Благодаря ви. Е е, Благодаря. Сега давам думата на госпожа Рис да приключи. Няма да започвам отново с аргументите на дебата. Е, чухме мненията на докладчика, на всичките е, докладчици в сянка. Госпожа Юсо засегна въпроса за свободата. Свободата като е, в момента се засилва и се гарантира за националните държави свободата да излязат от този режим. Сега, от друга страна, имаме различна степен на готовност да се съгласим с направените предложения – господин Станс, госпожа Еви са тотално против. Има други, които сме по-склонни на компромис, готови да приемем някои от предложенията, но работата ще бъде много трудна, защото има неща, които е трудно да се приемат. Аз давам две предложения в посока на прозрачност и ефикасност на процедурата. Аз е, не съм чак толкова е, сигурна. Комисията каза, че не те дават е, това предложение, но понеже се каза тук абсолютна правна сигурност, как точно смятате, че ще осигурите абсолютна правна сигурност и как точно държавата членка ще успее да изтъкне всички съображения? Мисля, че в първия етап се осъществява някакъв е, вид е, така незадължително, е, незадължителни разпоредби, които не, не ангажират никого. Ако трябва да отговоря на господин Барт Стас, не знам дали съм го разбрала добре, той каза, че списъка на мотивите и критериите не е достатъчно дълъг. Защо не сме използвали предложени от парламента? Но всъщност мога да ви кажа, че направихме точно това. За, може би не винаги сме имали същото тълкуване като комисия, Та, но във всички случаи следвахме исканията на парламента и от преди три години, за да дадем юридическа сигурност на страните членки да могат да се защитават и в е, дни е, в е, евентуален съдебен процес. Аргумент, юридическите аргументи и критерии трябва да бъдат абсолютно възможно най-прецизни. С госпожа Герингер и сме обсъждали и с докладчиците Сянка не, нееднократно а, въпросите така постига се някакъв напредък, който за някои страни членки е просто така граничната линия на съгласието им, но изследванията не винаги са така твърди в това отношение. Имаме спори по правното основание. Парламента иска да се отчитат съображенията на околната среда. Комисията предлага друга, където се отчитат и външната, вътрешния пазар, и а, здравето, и околната среда. Госпожа Георлинг също ме казва, ма защо не взехте направо по позицията на парламента, но мога да ви кажа, че аз абсолютно точно това правя. Ние обработваме предложенията. В никакъв случай не ги затриваме изцяло. А въпроса, трудният въпрос за, за, за съвместното съществуване на ГМО и не ГМО, тук почти не бе засегнат. Аз считам, че той трябва да бъде изчистен, да бъде много по-прецизен, да има и критерии, разбирате се, за да може да се а, установява и е, съвместна отговорност. Надявам се, че ще успеем успешно да работим заедно. А сега ви оставам възможност, господин председател, да кажете графика. Е, Благодаря. Сега графикът. Сроковете са много кратки. Крайен срок за внасяне на измененията 15 октомври 20 часа гласуване за мандата в Комисията по околна среда на 5 ноември и евентуален вод за потвърждаване на споразумението със съвета януари 2015 година и гласуване в пленарна зала януари 2015. Сега можем да сметнем, че сме изчерпали тази точка и преминаваме към следващата, която е свързана с нови храни. Сега едно резюме с надеждата, че докладчикът ще дойде на време. Може би колегата Гирлинг ще е готова да го замести. Както помните, регламента за новите храни има дълга история. Предложението за регламент на, е, за към съвета и парламента беше представено от комисията през януари 2008 година. Законодателните дебати бяха продължителни и комисията е, за съгласуване не можа да постигне споразумение. И това е мотивът, поради който предложението не се прие, следователно не се превърна в законодателство на Европейския съюз. Сега ни е представено едно ново предложение с по-ограничен обхват от предишното. Очевидно трябва да се произнесем. Предложението повтаря част от заключенията, които бяха приети на срещата за съгласуване. И сега давам думата на колегата Гирлинг и след това ще продължим с колегите от другите групи. Колега Гирлинг, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще прочета онова, което искаше да сподели с вас господин Николсън. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички онези, които бяха на семинара миналия вторник. Радвам се, че всички докладчици в Сянка участваха в семинара, както и в разискванията. Смятам, че моите изменения ни доближават до постигането на крайната цел, така както е предвидена от съвета, комисията и всички заинтересовани страни, а именно въвеждането на по-бърз и ефективен метод за издаването на разрешения за нови храни от трети държави. Ще се спра върху въпросите, повдигнати от докладчиците в сянка и това как са отразените в моите изменения. Определението на нови храни продължава да е източник на спорове и обект на разисквания. Мисля, че насоките на комисията ще бъдат от основно значение за решаването на въпроси, като това какво означава консумация в значителна степен. Внесъл съм изменения номер 5 и 40, в които изисквам от комисията да излезе с насоки преди влизането в сила на законодателния акт. Така потребителите ще могат да направят съзнателен избор за храните, които консумират. Ще могат да направят съзнателен избор и производителите. Един колега повдигна въпрос във връзка с определението в член 2. Знам, че от този член могат да проистекат ненужни изисквания за процедура по издаване на разрешение. Господин Пок и госпожа Бойлан бяха загрижени и във връзка с липсата на препратка към въздействието върху околната среда в предложението на комисията. Внесох изменение по точка от прембюла 2, в което се предвижда високо ниво на защита на потребителите, както и на околната среда. Въпросът за клонирането е особено чувствителен във връзка с този регламент. Много членове на нашата комисия и на комисията по околна среда бяха загрижени, че ще възникне празнота в законодателството, ако този въпрос не бъде уреден в акта за новите храни. Мисля, че актът за двата акта за клонирането и акта за новите храни трябва да бъдат разглеждани паралелно. Но нека бъдем реалисти. Както потребителите, така и промишлеността изискват правна сигурност по отношение на новите храни. А що се отнася до клонирането, няма да можем да постигнем консенсус в кратки срокове. Комисията има своите основания за изключването на клонирането от обхвата на този акт. Клонирането, според мен, трябва да бъде уредено в друг акт. Съгласен съм с господин Стейс, че трябва да се предвидят подходящи преходни мерки. Разговарях с представители на комисията и на съвета, които ме увериха, че няма да има празнота в законодателството, ако не бъдат прияти едновременно предложението за клонирането и това за новите храни. Сега ще премина към наноматериалите. Това е един от най-сложните въпроси, засегнати в това предложение. Реших да не предлагам да се заличава препратката към наноматериалите, тъй като така няма да има правна сигурност. Както показа проведеният миналата седмица семинар, наноматериалите продължават да са спорен въпрос. Но нека си припомним, че предложението за регламент следва да стимулира новаторството и инвестициите. А предложението за етикетирането, така както е направено в момента, може да постигне точно обратното. Както земеделските Що се отнася до актовете за изпълнение и делегираните актове, Комисията по търговия и по селско стопанство предлагат актове за изпълнение. Един колега се спря на въпроса за защитата на данните. Мисля, че всички бихме искали по-голямо взаимодействие между научните среди и промишлеността в тази област. Моите изменения по член 24, според мен ще постигнат тази цел. Друг колега се спря върху въпроса за прозрачността. Мисля, че трябва да се въведе напълно прозрачен и лесно достъпен списък на новите храни. Надявам се, че успях да се спра върху основните източници на загриженост за докладчиците в сянка, както и за други заинтересовани страни. Очаквам през следващите дни по доклада ми да се внесат редица изменения. Уверен съм обаче, че ще постигнем споразумение. Това е моята цел и ще работя заедно с вас, за да я постигнем. Grazie. Non so se l'onorevole Nicholson vuole aggiungere qualcosa. Не знам дали господин Николсън иска да добави нещо или не. Не, благодаря на госпожа Гърлинг. Извинявайте за закъснението. Но всички ние ползваме самолети и понеже не карам аз самолета, не можах да дойда по-бързо. Колегата Юзо има думата за НП. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на господин Никълсън и на госпожа Гърлинг, която се е изказа от негово име по този доклад. В доклада са разгледани всички въпроси, които буднят загриженост и у мен. Най-вече въпросът за новите категории по член 2 това бе най-същественият проблем, онзи, който будеше най-голяма загриженост сред гражданите. Трябва да направим така, че да избегнем правната несигурност и да изготвим едно по-добро определение на новите храни. Внесени са изменения, в които се предлага да се изясни какво означава безопасна употреба на нови храни и безопасни нови храни от трети държави. Няма да се спирам по-подробно върху този въпрос. Мисля, че предложението на докладчика е добро. Трябва да доуточним графика. Трябва, според мен, да сме гъвкави, тъй като се предлага преход от децентрализирана към централизирана процедура. В едно от измененията се предлага комисията да разполага с един месец, в който да разгледа искане за становище от страна на ЕФСА. Това е едно добро предложение. Предвидени са и 4 месеца, през които комисията да изготви акт за изпълнение. Съгласна съм и с този срок – но дали сроковете предложени от докладчика са реално осъществими? Би ми се искало комисията да вземе отношение по този въпрос. Съжалявам също, че закъснях. Бях на отшредително заседание на делегацията за връзки с Чили. Uh, Господин Поц. Приветствам докладчика. В него до голяма степен се отразяват нашата позиция и позицията на съвета. Радвам се, че екологичният аспект е включен в едно от измененията. Мисля, че това е изменение ще направя няколко по-критични коментара. Вече е правен опит за внасяне на изменения в действащото законодателство, но този опит бе неуспешен, тъй като не бе постигнато споразумение по въпроса за клонирането. Комисията предложи клонирането да бъде уредено в отделен акт, но какво ще стане, ако работата по това досие, по досието за клонирането, изостане. Трябва да се ускори темпа на работа по това предложение. Във връзка с това приветствам изменение 32 на докладчика. Обеден съм също, че и препратката към директивата за предлагането на пазара на храни от клонирани животни трябва да бъде заличена. Би трябвало да се предвидят преходни мерки за предоставяне на информация на потребителите. Възможни бъдещи употреби на култури от тъкани. Смятам, че трябва да се запитаме дали предложените категории са достатъчни. Мисля, че те в преамбюла трябва да бъдат упоменати изрично. Има проблем, според мен, с определението на наноматериалите. В регламента за наноматериалите има препратка към специално създадените наноматериали които са уредени и в регламент от 2011 година. В него е уреден обаче само процесът на етикетиране, което според мен е изключително проблематично. Според мен горната граница от 50% за съдържанието на наноматериали не е в съзвучие с препоръките на органа за безопасност на храните. И накрая искам да задам един въпрос на докладчика и на комисията. По-скоро на комисията. Какво смятате за предложението на докладчика в изменение 91, според което трябва да има защита на данните при публикуване на информация в научни списания? Мисля, че комисията възнамеряваше да предостави защита на данните само когато информацията не е публикувана. <clears throat> Госпожа Полса. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Никълсън. Много добре премислено предложение. Много разумно. Много се радвам, че се възприе отново идеята да се върнат категориите. Така нещата стават по-точни, по-добре сме и ная... по-наясно сме какво означава нови храни като термин. Защото, ако трябва да говорим е, честно, много неизчистено беше предложението на комисията. Предла подкрепяме всички ваши предложения. Единствено искам да погледнем малко повече в подробности формулировката за оценката на въздействие върху околната среда на новите продукти. Да има изискване такава да бъде включена. Ще е, погледна дали има възможност да се включи това изискване в основния текст на закона, а не в преамбюла, защото според мен то има голямо значение. Цел, риска в неговата цялост трябва да бъде оценяван и за това ще се постарея да видя къде евентуално можем да включим това изискване в основния текст. Но още веднъж благодарности за господин Никълсън. Отлично предложение. Благодаря. Колегата Бойлан има думата сега. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Имам въпроси обаче към някои аспекти на доклада. Разбирам, че за всяка фирма, всяко забавяне е проблем и затова смятам, че всички забавяния трябва да се премахнат, стига разбира се това да не влияят върху безопасността. Ето защо принципа на предпазливост трябва да се прилага, особено когато говорим за храни, които не са били консумирани от граждани на Европейския съюз. Ето защо се притеснявам от това, че е, не, са, не, не е включено това съображение нито в доклада, нито в предложението на комисията. Що се отнася до процеса за оценка на храни с нанотехнологии, няма съгласие между учените за безопасното ниво на нанотехнологии и няма методи, с които да определим каква част от храните са произведени с наноматериали. Не бива да слагаме а, каруцата пред коня и да бързаме. Ето защо би било добре храните от нанотехнологии да не се третират по един и същи начин, като храни от водорасли а, и гъби. Също така не бива да допускаме храни, които не са е, доказано безопасни. Искам пояснение за традиционните храни. В доклада си докладчика като комисията казва, че храни от трети страни, които се възприемат като нови храни в Европейския съюз, са традиционни храни само когато са резултат от първично производство, така както е записано в регламент 107.8. Гледам тази регламент и там пише, че първичното производство е обхваща а, с прибиране, а, и други подобни. Като имаме предвид, че всички храни са резултат от първично производство, това не е ли грешка? Не трябва ли да бъде само храни от първично производство, за да не бъде твърде широк обхвата? Искам само да ми поясните. В точка от прембила 12 се казва, че няма значение дали са преработени или не. Освен това, искам по разяснение по значението на нови методи и нови процеси за производство, така както се прилагат към храните. Традиционните храни от трети страни трябва да бъдат предмет на по-строг контрол и предпо... ми се струва, че ако имаме насоки от комисията, ще бъде полезно. Докладчикът казва, че новите храни трябва да се разрешат само ако не са значително по-малко полезни. Твърде е обща формулировка. Тя ще създаде правна несигурност и за потребителите, и за фирмите. Бих искала това да се премахна от текста. Също така решението да се промени формулировката въздействие върху човешкото здраве а, и опасност за човешкото здраве. Това не дава възможност да се формулират ясно целите, свързани с опазването на здравето. Що се отнася до нанотехнологиите, ограничителният обхват не е уместен. И накрая, тъй като говорим за храни и човешкото здраве, ние трябва задължително да следим пазар на тези храни. Така че аз очаквам да работя с докладчите в сянка, за да се измени и приеме този текст. Благодаря. Колегата Стайс има думата. Благодаря. Имам седем въпроса. Първо, госпожа Бол спомена принципът за предпазливост. Напълно съм съгласен, то е от основно значение при законодателството. Второ. Има нещо, за което не, днес не говорим, а именно във всички, хранително, всички хранителни стоки трябва да са полезни за хората. Е, що се отнася за новите храни, е, трябва да сме наясно с това каква полза имате за е, потребителите. По-нататък, клонираните животни в текста, който ни прочете, госпожа Гърлинг се казва, че трябва да има юридически, юридическа възможност за преходен период това, което ни интересува като група на зелените, е да няма е да се направи така, че регламента за новите храни да не се приема без да знаем колко храни ще се приемат. Това е въпрос, с който трябва да сме наясно. Що се отнася до наноматериалите, господин Пок повдигна този въпрос. Сега боравим с дефиниции, които са в процес на преразглеждане. Е, Food Information to Consumers, това е документа, към който се прави препратка. Тук става дума за анализ на риска. Службата за безопасност на храните говори за прак от 10%. Тоест, това е въпрос на етикетиране. Ние вече разговаряхме с колегите в сегашната дефиниция. Мисля, че трябва да можем да приемем по-консервативен подход. Според мен предложението на ЕФСА за 10% ми струва разумно. Дебатът за изпълнителни актове, делегиращи актове, докладчика казва, че това е труден въпрос. Съветът не иска да разговаря по тази тема, но ние трябва да имаме ясна позиция като парламент. Защо да не използва, защото не трябва да говорим, защото да не говорим за делегиращи актове, когато се говори по въпроси от този тип. Знаем, че новите хранителни продукти могат да се разрешат с изпълнителни актове, без да има възможност за анализ и контрол страна на парламента. Нещо, което обаче се прави за ензимите и за хранителните добавки. Каква е логиката? За един вид продукти може, за друг не може. Участието на ЕФСА. В член 9.2 се казва, че комисията може да поиска становището на ЕФСА. Аз мисля, че ние трябва да се върнем към старото предложение, където се казва, че ЕФСА винаги, че винаги трябва да се поиска мнението на ЕФСА. Последен въпрос за прозрачността. Вече съм казал този въп... това на господин Никълсън, че този въпрос ме вълнува. Ще внеса изменения в този тип. Колегата Еви има думата. Дефиницията на Novel Foods според нас не ограничава обхвата на дефинициите. Става дума за материя, която непрекъснато се развива. Не бива да, да приеме толкова ограничаваща дефиниция. Що се отнася до традиционните храни и автоматичното пренасене в текста трябва да се гарантира защита на лица, които, на които им се, им се предлагат храни, с които не са свикнали. Дори нямаме достатъчни условия, на чиято основа да определим безопасността на храните. Няма епидемиологични изследвания. Един ясен пример е нетърпимостта към глутено. Днес е невъзможно да се докажат тази непоносимост, тъй като няма епидемиологични изследвания. Освен това смятаме, че заместването на една храна с друга може да се приеме само ако няма риск или ако има подчертана полза. Възможността да се дефинира една храна като нова задача, която трябва да се възложи на комисията, която да се обърне за мнение към ЕФСА, вместо да предоставяме това на държавите членки. Това ще осигури единен подход от страна на всички държави членки. Що се отнася до критериите за оценка за новите храни, може да се включи оценка на целия жизнен цикъл, т.е. да държим сметка за социалния и екологичен ефект на новите храни още други два въпроса. Член 22. Защитата, която да не обхваща забраните за информацията за здравето и възможността за член 23 не е нещо, което споделяме. Изменение 88 към член 23 е свързано с информация за сигурността не могат да бъдат защитени от търговска тайна. И накрая, що се отнася до процента на материали, ние смятаме, че 10% предложени от ЕФСА е разумно и това е процентът, който сме готови да приемем. Сега преминаваме към другите изказвания. Моля ви не повече от 3 минути, за да можем да приключим на време. Започвам с колегата Шелер Перик. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Никълсън за внесените изменения. Вече обсъдихме с него някои въпроси в Комисията по селско стопанство, като, например, изходните материали. Трябва да вземем предвид значимостта на новите храни за продоволствената сигурност. Ако предвидим изискване за списъци, то тези списъци трябва да са неизчерпателни. Тоест, производителите и държавите членки трябва да имат възможност да ги допълват. Следва да изтъкнем също така, че на производителя се пада отговорността за регистрирането на нови храни. Съвместно с едно висше учебно заведение проведохме семинар по въпроса. Важно е да се предвидят нови разпоредби за новите храни. Това е от значение за околната среда, за човешкото здраве, но и за продоволствената обезпеченост. Благодаря. Ще бъда много бърз, тъй като много от нещата вече бяха казани. Искам да уточня няколко неща. На първо място благодаря на докладчика, който въвежда отново категорията нови храни. Освен правната сигурност, това се прилага не към всички хранителни стоки. Възниква проблемът за клонирането проблем, който беше повдигнат от всички. Европейския съюз плаща цената на правния вакуум и аз мисля, че трябва да се съсредоточим върху преходните норми по отношение на продукти, е, от клонирани животни, само след като, докато бъде прията нова директива. Що се отнася до делегиращите актове, очевидно ние като Европейски парламент е, трябва да отстояваме правомощията си. Много е важно парламентът е, да може да контролира списъкът с продуктите. Що се отнася до нанотехнологиите, колегата Поч вече изрази позицията на нашата група. Аз мисля, че ние трябва да се придържаме към позицията на ЕФСА за да защитаваме потребителите. Има една дефиниция, която не е много експлицитна, т.е. значителни мерки. Аз мисля, че тази формулировка трябва да бъде уточнена, за да се включат ясно обективните параметри. ЕФСА играе очевидно много важна роля в, като разбира се взаимодейства с държавите членки. И накрая традиционните хранителни стоки от трети страни аз бих предложил възоснова на мотивирани е, възражения ЕФСА да направи е, ясен анализ на риска. Колегата Джардини има думата. Благодаря, господин председател. И аз ще бъда кратка. Приветствам факта, че се спираме на сигурността на новите хранителни стоки и не се занимаваме с въпроси, имащи отношение към клонирането на животните. Бях, бях част от делегацията, която води преговорите и помня как минаха тези преговори. Да не се окажем в омагиосания кръг, който няма да ни даде възможност да излезем от сегашното затруднено положение. Така че аз приветствам направения избор. По този въпрос е извършена много работа. И изразените, изразената позиция се споделя от повечето от нас. Въпросът е деликатен. И аз бих искала да отправя едно предложение. Не знам колко е приемливо. Без всички ние искаме работата да приключи по време на италианското председателство, но смятам, че утре, доколкото знам, утре ще има работна група на съвета по новите храни и трябва да има крайен срок за изменения. Нека срока за изменения малко да се удължи, да не е в петък. Защото материята е доста сложна. Нека да отчетем препоръките на работната група. Мисля, че ако сбъркаме, последиците ще бъдат доста сериозни. Ето защо 24-48 часа повече едва ли ще бъдат толкова решаващи за целия график. Ето защо аз искам да попитам дали е възможно да се удължи срока, за да не направим грешка, за да не се окаже, че сме изпуснали нещо и да сме сигурни, че ще приключим е, всичко както трябва. Колегата Балцо има думата. Добре, е, разбрах, е, че става дума за дълъг законодателен процес, който трябва да бъде изведен до край. Нека да изкажа и своето мнение. Казвате ни, че предложението трябва да се съобразява с принципа на субсидиарността и че страните членки обаче не могат по-отделно да изпълняват в изолация целите на предложението. Защо? Защото на национално ниво да се прилага сигурност на храните би било твърде разпокъсващо. Според мен това е грешка. В много страни членки в момента има мерки за сигурност на храните и критерии, които са далеч по-стрикни от европейските. Затова считам, че става дума не за директива или за предложение, а просто за регламент – защото е свързано и с свободно движение на стоки, с критерии за сигурност на хранителни стоки. И комисията с нейно, излезе с нейното предложение, но трябва да приемем и техните критерии. според мен, можеше да се формулира много по-малко задължаващо текста. Комисията всъщност е, излиза с едно предложение, което реално е регламент. Слага се акцент върху свободното придвижване, но не се дава възможност на държавите членки да вземат сами решения. Комисията има думата, за да изрази своята позиция. Благодаря, господин председател. Искам да обобщя, ако позволите, в 6 точки е, изказванията. Първо, за клонирането. Комисията спрямо предложението направи съответни предложения от 2013 за да може парламента и съвета да обсъдят тези две е, сериозни законодателни предложения. Клонирането за момента е под формата на проекто закон само. Също така ни се иска обаче, тъй като считаме, че клонирането е много по-податливо на оспорване и дискусия, отколкото новите храни, предпочитаме дискусията да тече по-бързо. Защото малките и средни предприятия излизат с иновации и за тях това е важно. Някои от вас изказаха желание в интервала дори изказаха мнение, че трябва да има достатъчно до, повече, до изясняване на тази тематика. За сега ние говориме за самия факт на клониране, а всички хранителни продукти произведени влизат под обсега на директивата за нови храни. Разбира се, ще се изисква и е, разрешение от ЕФСА. И тези е, хранителни стоки, които са произведени чрез клониране, се предвижда да бъдат забранени. Но всичко това остава да се дефинира. Второ, търсиме по-ясна дефиниция на останалите видове нови храни. Всичко, което би могло да донесе някаква правна сигурност. Но и не, бивате, да, не бива да бъдете твърде ограничителни. Имаме списък на продуктите, които могат да бъдат обозначени като нови храни, но а, примерно имахме сериозен проблем къде да сложиме а, насекомите, скорпиона, нова храна ли е или не, например. Така че всяка ограничителна дефиниция може да доведе до правна мъглявост. За това трябва да помислиме. Затова пък са необходими и по-ясни дефиниции. А трето, доста сме, така се съмняваме дали трябва да има толкова кратки срокове. Разбира се, индустрията го иска, за да може да изведе на пазара едно ново хранително произведение, но е, има консултации, които да се направят между отделните служби, преводи и какво ли не е. Така че на ниво комисия ние не искаме да слагаме твърде срок, кратки срокове, защото обратно на това, което си мислите, те няма да доведат до по-добро разглеждане на досието. Четвърто, наночастиците. Факт е, че ЕФСА го слага прагова стойност 10% в научния си анализ. Но в момента, както и нашите приятели от Америка, Австралия и Канада, имаме възможност да извършваме е, диагноза на определен, определена съставка, ако тя съдържа до по, под 50% от е, обема си. Всичко друго не може да бъде измерено. Е, смятаме, че прага 10% е необходим, но всъщност съответните мощности нямат възможност да определят дали има 10, 20, 30 или 40% в даден организъм. Поне на нас не, е много удоб... възможно сега да обсъждаме този въпрос, но предлагаме в бъдещия текст тази стойност, която сега е 50%, да се преразгледа в, с оглед на бъдещи посъще, по, постижения на възможността за а, диагностициране. Защото не може сега без, със сигурност да се определи дали има 30% или 40 или 50. В момента, в който го направим, няма причина да не преминеме и да разрешим и различни е, стойности. Като трябва да се знае, че нали, дори да казваме 10, 12, 30 градуса, сигурността на хората е защитена. Пето реалната защита на данните. Тук трябва да се е, позовем на съответния регламент и не би следвало да има проблеми, защото е, за индустрията ще е много вредно да има два вида законодателство – тук трябва да внимаваме, защото от една страна трябва да заставаме зад е, патентите и иновациите, а от друга страна трябва да дадем възможност на предприятията да разработват нови продукти. И именно за това ни се налага да бъдем твърде, твърде внимателни. И накрая делегираните актове. Делегираните актове, вие го знаете, до сега се е, обеща от всички кандидат-комисари, че парламента ще бъде много по-силно ангажиран във всички вземания на решения по тази тематика. Може би ще можем да го правим вече по-системно да предвидим и по-засилено участие от е, така, персонално участие на представители на парламента, е, за да а, предложението на комисията за делегирани актове ще ви даде възможност предварително да сте наясно какво смята да прави комисията и да имате повече възможности да реагирате, ако има предложения за делегирани актове или други, които не ви харесват. Това е, господин председател. Мога да приключа. Мога да кажа, че говорихме, работихме много открито с докладчиците в Сянка и докладчикът господин Никълсън, за да може бързо да се развие този доклад и се надяваме да постигнем и съгласие в съвета. Благодаря. Grazie, ringraziamo la Commissione anche per eh, alcuni elementi tecnici. Благодаря, благодаря на комисията, благодаря за техническия принос. Сега господин Николсън да приключи дебата. Uh, благодаря, господин председател. Съжалявам, че не дойдох на време. Ще бъда съвсем кратък. Знаем, че този доклад е до голяма степен от техническо естество. Много колеги днес поставиха въпроси, които по-скоро би следвало да бъдат разискани между съответните експерти. Бе зададен въпрос за нанотехнологиите. Мисля, че те ще продължат да са на дневен ред в рамките на съвместното вземане на решения. При съвместното вземане на решения ще трябва да търсим компромис. Немалко експерти в съвета не могат да постигнат споразумение по този въпрос. И ако те не могат да се споразумеят, какво остава за нас? ще трябва да подходим спокойно към този въпрос. Би ми се искало да се разшири обхватът, да предвидя по-дълъг срок за внасянето на изменения, но ако го удължим до понеделник идната седмица, може да има проблеми, тъй като колегите пътуват до Страсбург. Тоест, ще загубим време в пътуване. Няма да има възможност и за превод на измененията. Няма да могат да бъдат преведени до в срок, така че да можем да гласуваме по време на пленарната сесия през ноември. Наистина би ми се искало да удължа срока за внасяне на изменения, но мисля, че в случая е по-важно да можем да гласуваме в Страсбург. Може би ще трябва да поработим по-активно до края на тази седмица. Благодаря на всички за изказванията им, които бяха много полезни. Благодаря и на комисията. С удоволствие ще продължа да си сътруднича с докладчиците в Сянка. Когато внесе своите изменения и Комисията по економически въпроси, ще видим какви компромиси ще можем да очертаем. Грация, Джеймс. Благодаря, Джеймс. И сега графикът. Както казах, ще бъде много трудно да се преведат измененията на време за следващите срещи, защото следващата седмица е Страсбург. Ска седмица. И там, за съжаление, е много по-трудно да се приключи всичко с превода и ще си останем с предвидения график 17 октомври 10 сутринта за измененията. Следващото заседание на комисията 5 и 6 ноември, гласуване в комисията ЕНВИ. Ще бъде на извънредно заседание на 24 ноември в Страсбург. И сега с това приключихме точките в дневния ред на комисията. Благодаря ви за участието. Сега приключваме, закривам заседанието на Комисията по околна среда и преминаваме към заседание на координаторите. Prendi, membri supplenti, sono parlamentari Vabbè.